посветен на борбата срещу смъртното наказание. Европейският парламент всяка година отбелязва този международен ден. Нашата позиция е ясна. Колкото и е, страшно, колкото и е, отблъскващо да е престъплението, което е извършил някой, е, неговият живот трябва да бъде запасен. А в 21 страна, е, страни миналата година 682 души бяха екзекутирани. Имаше и случаи, в които са извършени екзекуции, които не бяха потвърдени, не бяха официално обявени. Китай, Иран, Ирак, Саудитска Арабия. Това са а, страните, които стоят начало в списъка на всички от тези, които продължават да практикуват смъртното наказание. 23 000 души е, са в затвора и очакват екзекуция. През 2011 е, е, година бяха 21 000. Гамбия, Индия, Япония, Пакистан. Отново, след като за кратко време през 2012 година преустановиха е, екзекутирането и налагането на смъртно наказание на практика, възобновиха отново тази отвратителна практика. Има е, много страни е, в света, е, за наша радост, е, е, повече от 97, е, повече от 100, в които смъртното наказание е забранено е, и вече не се прилага. Но има и други 51 страни, които се готвят да въведат промяна в своето законодателство. Е, има щати, за съжаление в Съединените Американски щати, които все още продължават е, да държат на смъртното наказание и продължават да извършват екзекуции. Аз е, изразявам общата надежда на всички нас, че в скоро време ще можем да живеем в един свят без смъртно наказание. Във връзка с а, нашия правилник а, ще чуем сега първо едно съобщение на господин Лотсън. Искам да благодаря на всички представители на политическите групи, които подкрепиха моето предложение да номинираме Малала за Сахаровата, Сахаровата награда. Тя е забележителна, забележителен случай. Номинацията беше осъществена от политическите групи. Нейният аргумент, че младите е, момичета имат право на е, образование, заслужава подкрепя. Благодаря на председателския съвет, е, че посочи, че Малала вдъхновява много други деца, които искат образование и добро развитие. Колега Уотсън, аз не разбирам защо взехте думата по процедурен въпрос. Моля ви, е, да не е, да не взимате по подобен повод думата и да се изказвате по друг повод. Това просто не е честно. А сега госпожа Гомеш за е, поднебния ред. Господин председател, искам да насоча вниманието ви към нещо, което става в Либия. Господ, министър-председателят е отвлечен тази сутрин. За щастие той е бил освободен. Това показва каква е ситуацията в Либия. Там има огромни предизвикателства. Ние може да направим нещо като европейци. Аз бях в Либия като докладчик по досието. И искам да ви кажа, ораторката бива прекъсната. Искам да се застъпя за това, да поощрим развитието на правовата държава в Либия. Председателят госпожо Гомеш, това също не беше въпрос, който засяга дневния ред и, и не беше процедурен въпрос. Моля ви, колеги, не може да казвате, че искате да се изкажете по процедурен въпрос и да правите политически изявления. Sie können nicht Anträge zur Geschäftsordnung zur Übermittlung von politischen Botschaften missbrauchen, zu Verständnis, so viel аз имам разбиране като политик за това. Зная, вие имате послание, но госпожа Синклер има думата сега. Госпожа Синклер. Благодаря, господин председател. По процедурен въпроса. Но преди това искам да кажа, че като представител на West Midlands в САЩ, Искам да поздравя тази забележителна млада жена, която заслужава наградата Сахаров и която беше лекувана в болница в моя избирателен район. Жалко е, че Европейския съюз че председателят прояви неуважение към парламента, като обяви тази номинация в Твитър, преди да я обяви тук в пленарна зала. Госпожо Синклер, аз в председателския съвет, вие можете да видите в протокола, вие може да видите, че това тази номинация бе приета на председателския съвет. Аз не зная, колегите могат да публикуват всичко на Твитър. Аз не съм оказал неуважение. А, може би може да се обърнете към ръководите на вашата политическа група за допълнителни пояснения. Господин Моганти, Господин председател, вчера имаше обмен на мнение за ситуацията на ромите в Европа, а след мен говори господин Енгел. Той ме назова лъжец. Той каза, че съм излязъл с погрешни, с погрешни факти. Сега това е публикувано във вестник. Аз не мога, аз не мога да се защитя. Господин Енгел използва синя карта за въпрос и аз моля за санкции сега, за извинение, за дисциплинарни, за дисциплинарни мерки. Господин Енгел, вие ме назовахте лъжец. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag, Herr Morganti. Председателят, господин Морганти, ние ще проверим протоколите. И ако поведението на колегата Ангел, а, е, Ангел не е приемливо, аз ще го поканя на разговор. Ще му обясна, че не може да ви нарича лъжец при положение, обаче, че първо погледнем протоколите. Благодаря. Нямам други колеги, които да искат да се изкажат. Господин Караш поема председателството. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen. Скъпи колеги, започваме с гласуването. Първият е доклад